Meeting. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Нека да започнем след като всички са по местата си. Добре дошли след лятната почивка на служителите, на колегите, на секретарията, на всички. Надявам се атмосферата да е дружеска и приятна, за да можем да служим на гражданите, които се обръщат към нас. Ако няма възражение, приемаме дневния ред. Виждам, че никой не вдига ръка за възражение. Протоколите от заседанието ни през юни. Ако нямате възражения, те също могат да бъдат одобрени, тези протоколи. Имам няколко съобщения. Първо искам да кажа, че следващото заседание на 27 септември ще започне половин час по-рано в 14.30 след обяд. Ще имаме съвместно заседание с комисията АВКО по специалния доклад на омбудсмана за прозрачността в съвета. 45 минути ще бъде това заседание и след това ще продължим с нормалния си дневен ред. Така, следващата част са някои промени в секретарията, които настъпиха през лятото. На първо място госпожа Силви Ренер, която работи като асистент в Комисията по петиции 13 години, се пенсионира в края на август. Силви бе една от колегите, които поддържаше преки връзки с, подат... с вносителите, когато идваха на заседание. Грижеше се за кореспонденцията, както и много други теми в секретарията. Искам да й благодаря, макар че тя не е тук, за нейната работа, за професионализма, за всичко, което прави. За съжаление не е тук, но се надявам да ни слуша по интернет. Искам също да ви информирам, че Фани Фонтен администратор, премина към секретарията на Либе по време на лятната пауза. Желай успех в тази комисия. Секретариатът не само е загубил един член, трябва да кажа, че се радвам, че Патрисия Ван Депер, много опитен администратор и юрист, който от много години работи в Либе и Последно в службата за поддръжка по въпросите на убежището е тук. Ето я. Моля да се изправиш, да те видят колегите. През юли също така бяхме подкрепени от Испания. Хасус Рамос Гарсия ще работи като национален експерт в секретарията на Пети за две години. Той има дълга кариера в националната администрация в страната на различни позиции. Моля да, се, да ни покажете кой сте. Добре дошъл. Добре дошъл. Не на последно място екипът има нов асистент Кристина Ковач. Кристина е унгарка, тя работи в различни звена на Европейската комисия, както и в Европейския парламент преди много време. Тя е млада, разбира се, не преди много време. Ето я. Добре дошли на всички ви в нашата комисия и с удоволствие ще работим с вас. Обедете ми се, ако някой ви турмоси, казвам ви. Нямаме други в точка разни, всъщност имаме нещо, нещо, което искам да споделя с вас. Става дума за един от регламентите. Госпожа Валенса е наш докладчик. Тя казва, че се отказа, отказва като докладчик и тъй като навлизаме в преговори идната седмица в Страсбург, НП трябваше да замени колегата бързо. Господин Преда е избран за докладчик по тази тема. Така че идната седмица той вече ще заработи в тази си функция. За резултатите от заседанието на координаторите – Дневният ред за октомври бе прият. Включихме петиция 0563 0189 0250 както и 0328 в дневния ред. Също ще имаме съвместна сесия с Комисията по петиции на Бундестага, както сме обсъждали с вас и по-рано. Що се отнася до успораните препоръки, моите компромиси бяха приети в голямата част от случаите, с изключение на петиция 0313, която ще продължи да е отворена и ще бъде изпратено писмо на испанските власти. Петиция 0317 ще бъде Приключена. 0318 бе обявена за а, приемлива и за допустима, т.е. извинете, и се затваря, закрива. Що се отнася до точки Б, в писмените резултати ще видите подробностите за посещенията и изслушванията. Посещението в Испания, координаторите си отбелязват списъка с участници, дневния ред, с участието на 4, служи, с четирима от колегите по служебен път, посещението в Италия. След дълго обсъждане бе решено да се помисли отново за датата за тази мисия. Секретариатът ще ни изпрати информация по писмен път изслушванията за уврежданията. Одобрихме временната програма. Това ще бъде на 19 октомври и секретарията ще продължи работа по темата. След това срещата с националните парламенти на 27 ноември. Точка за информация. Отбеляза се това от координаторите. Нямаше нищо в точка разни. Това бе заседанието на координаторите. И след това не. Господин Тери Кабрас. Всъщност, вие споменахте, че господин Валенс е трябвало да бъде заменен като докладчик. Надявам се това да бъде направено на заседание на координаторите, защото това е обичайната процедура. Решението бе трудно на застанието на координаторите, въобще когато го избрахме за координатор. Всъщност тук това не е приложимо като процедура, тъй като става дума за място на НП. Те са гласували със своите точки по-рано и НП могат да изберат когото искат да замени господин Валенса не е както избираме докладчици в зависимост от точките и процедурата Дехонт. Не. Господин Валенса просто се отказва. Той ще бъде а, участник на превара за кметска позиция в Данск. Трябва да се вземе бързо решение. Тъй като мястото е на НП, НП свободно могат да изберат когато поискат да го замени. Съжалявам, така ще се процедира. Може ли да продължим сега? Продължаваме към петиция 48 за нивото на замърсяването на въздуха в град Валенсия. Не присъства вносителят, но е изпратил два документа с 800 допълнителни подписи. Наистина много подписи. Представителят на Европейската комисия е тук. Заповядайте за да ни обясните какво се случва с тази петиция. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. В тази петиция става дума за това, че местните органи в Валенсия са променили трафика на една от улиците в центъра на Валенсия от еднопосочна тази улица се е превърнала в двупосочна. Вносителите на петицията са на мнение, че това е довело до увеличаване на трафика и разбира се, това е увеличило и вредните вещества, както и шума. Нещо, което намалява качеството на живот за гражданите там – Именно за това вносителите изискват от испанските органи да наложат промяна в уличното движение на Авенида де Уесте във Валенсия по-конкретно, така че улицата отново да стане еднопосочна. Комисията трябва да посочи че може да взема отношение единствено по въпросите, които са обхванати от европейското право. В този случай трябва да се отчете, че регулирането на пътните потоци е от компетентността изключително и само на държавите членки. Това е най-доброто ниво, на което трябва да се разгледа въпроса, но това не значи, че комисията не може да контролира отражението върху околната среда на трафика, особено що се отнася до качеството на въздуха и шумовото замърсяване. По отношение на качеството на въздуха, трябва да кажа, че комисията непрекъснато следи доколко държавите членки изпълняват своите задължения за ограничаване на определени замърсители. Необходимо е нивата на концентрация на съответните замърсители да не бъдат превишавани. Що се отнася до пътните потоци, то замърсителите, които ни занимават най-много са азотния диоксид и фините прахови частици. В нашите разработки обръщаме внимание именно на тези два замърсителя. Общували сме и с Испания по този въпрос. Е, от нашата информация може да се заключи, че в Валенсия няма увеличаване на замърсяването на въздуха. Ето защо не може да се каже, че директивата за качество на въздуха е била нарушена – По отношение на шумовото замърсяване, директивата за шума изисква държавите членки да вземат всички възможни мерки, да изготвят карти на шума и планове за действие. В този случай комисията е започнала процедури по нарушение – срещу всички държави членки, които не са приели картите за шума и плановете за действие до определения срок. Такъв е случая и с Испания. Но делото все още не е приключило, така че комисията няма решение. Така или иначе, комисията ще ви уведоми, когато приключим процедурата по нарушение. The... Благодаря ви. Сега давам думата на членовете Роса. Bueno, en primer lugar que había otra petición que se podía haber acumulado, que era la petición на първо място ще кажа, че има една друга петиция, която можеше да се добави за замърсяването на въздуха в Мадрид. Тази петиция можеше да не бъде отлагана да се добави към настоящата, защото в Мадрид също има проблеми и там има проучване за замърсяването на въздуха. Ние го поръчахме, така че трябваше да се разгледа и този въпрос още преди Валенсия. Но както и да е, като говорим за Валенсия, това, което аз виждам е, че става дума за шумово замърсяване, замърсяване на въздуха, но има и други представени документи, от които става ясно, че е трудно да се установи точното място на тези замърсявания, защото техниките за измерване и самите измервателни уреди са в много отдалечени точки – от градския център. Съгласно вносителите на петицията, тези измервателни уреди са разположени толкова далеч, че те няма как да отчитат реално замърсяването в града. Комисията казва, че по отношение на замърсяването на въздуха, като че ли нищо не е нарушено, но вносителите наистина настояват на това, че самите уреди са твърде отдалечени. Би трябвало петицията да се остави отворена и да се изпрати писмо на общината във Валенсия, така че да видим и какво е тяхното мнение по тази тема. Според мен трябва да уведомим и Комисията по околна среда за да се обърне внимание на замърсяването на въздуха и също така да бъдем в контакт, за да видим как ще протече процедурата за нарушение и също така да видим дали има някаква допълнителна информация, с която не разполагаме и която дава права на вносителите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз много внимателно прочетох петицията и слушах и казаното от комисията. Много благодаря. Доколкото чух и разбрах, ние трябва да имаме предвид, че предходното правителство е одобрило план за устойчиво развитие на Валенсия, но този план не е бил изпълнен. Това е план от 2015 година за устойчив пътнически и уличен поток на движението. В плана се включват различни мерки за Валенсия и разбира се, те са много важни за пътните потоци и за здравето. В този случай става дума за улица, която от еднопосочна е стана двупосочна, но това е и част от обектите които са от списъка на ЮНЕСКО. Аз мисля, че трябва да цитирам и някои цифри. Трябва да кажа, че имаме и мерки, които намаляват чувствително броя автомобили в центъра на града. Сега те са 10 000, а бяха 20 000. Имаме обективни факти. Комисията също ги признава. Имахме и подобряване, що се отнася до шумовото замърсяване. Имаше и други мерки, като одобряване на протокола за качеството на въздуха. Има мерки и в училищата, в университетите – така че бяха наистина направени наистина радикални промени през различните няколко години. Цифрите показват, че няма проблем. Същото го каза и Европейската комисия. Ето защо аз бих искал петицията да бъде затворена. Защото мисля, че е направено възможно най-доброто. Освен това, петицията е от местен характер. Става дума за съвсем конкретен въпрос, който засяга единствено Валенсия. Терикабрас. Господин Терикабрас. Благодаря, госпожо председател. Съответните дати на комисията и на колегата, които чухме току-що, показват следното, че няма замърсяване на въздуха. При шумовото замърсяване е доколкото го има, то това е за цяла Испания. Но вносителката казва, че тази улица конкретно е много шумна. Аз съм малко объркан обаче. Даже доста объркан, госпожо председател. Европейският парламент и нашата комисия нима трябва наистина да разглеждат пътното движение на една единствена улица в един град в Испания. Ако правим това, то сигурно ще трябва да се занимаваме с планирането на улиците, с това как децата играят на топка и какво ли не. Това ли е точно работата на комисията? Боя се, че някой ден тази комисия ще стане за смях и никой няма да я приема сериозно. Нещо, което съвсем не искам да се случва. Не можем да разглеждаме всичко, което се случва на всяка улица в цяла Европа – има си кметство, нека то да реши тези проблеми, но не може Европейският парламент да се занимава с такъв въпрос. На мен ми се струва просто невероятно, че го обсъждаме и на всичкото отгоре трябва да го гласуваме. Затова аз ще закрия тази петиция, ако трябва ще заключа с пет ключа. Ще помоля политическите съветници да не се смеят на толкова висок глас. Беатрис, не искаш думата, Роса. На мен ми се струва, че ние не бива да политизираме работата на комисията. Това е оплакване, е, свързано с левицата на Валенсия, но колегите, които се изказаха, се изказаха по този начин, точно защото са от левицата. На мен ми се струва, че е много важно, че вносителят на петицията казва, че директивата за замърсяването на въздуха и за шумовото замърсяване, тези директиви са нарушени. Затова петицията ми се струва напълно допустима. Пак казвам, вносителката на петицията настоява на това, че измервателните уреди са разположени много далеч, което означава, че те няма как да правят правилни измервания. Те трябва да се преместят в самите градски зони, за да се види има ли замърсяване или не. Затова казвам, нека се обърнем към общината Валенсия, нека да говорим с комисията, за да се установи къде са тези измервателни уреди. Освен това, някои от тях са в ограничени зони или в отдалечени ферми. Ясно е, че няма как да измерят точно замърсяването на въздуха там, където трябва да бъде измерено. Затова нека да уважим вносителката на петицията, нека да оставим петицията отворена. Нека да изпратим писмо на комисията, така че тя да ни обясни къде са точно измервателните устройства и след това да решим какво точно ще правим. Нека да оставим петицията отворена. Добре, вие искате да остане отворена, Беатрис. Аз смятах да не се изказвам защото това е един конкретен случай, който не е много ясен, честно казано, но в този контекст от името на моята група бих искала да кажа, че именно защото няма достатъчно яснота, петицията е добре да остане отворена, за да можем да разясним въпроса. Това е нашата задача. Ние трябва да си я свършим. Затова настоявам да остане отворена. Господин Марсилеси. Само да кажа, че съм съгласен с госпожа Естерас. Не трябва да политизираме дебата. Има данни, които трябва да разгледаме. За това действително е важно Както коментира и господин Тери Кабрас, не, изпол... не можем да използваме петициите, за да поддържаме политическата борба между различните групи. Е, за това също съм съгласен, че можем да закрием тази петиция. И чухме данните от комисията и според мен действително може да се а, затвори, защото а, общината си върши добре работата и за това нашата комисия а, трябва да признае това. Ако Испания обаче има други проблеми с а, качеството на въздуха, има други големи общини, например Барселона, Мадрид, включително Валенсия, но те са пуснали в действие различни мерки, за да подобрят качеството на въздуха и е хубаво да подкрепим тези планове. Благодаря ви. Добре. Комисия. Е, желаете ли да добавите нещо, да уточните нещо, след като чухте коментарите? Okay. Um, well, since I'm counting <laughs> now, I'm trying to see. I don't have a quorum. I can... Няма кворум, така че няма да мога и да няма да може да се гласува. Има депутати и за едното решение да се прекрати, другото да не се. Значи няма достатъчно депутати, ще се обсъди на следващото стане на координаторите. Добре. Ако държите на определено решение за определена петиция, трябва да подсигурите нужния брой колеги в залата. Иначе няма как. Напълно съм съгласна с вас, госпожо председател. Но още веднъж искам да кажа, че трябва да има съглас... съгласие в нашата комисия, просто да се поддържа добрия ред. Благодаря ви. A... Uh, mildly, put... Меко казано, го каза Роза. Аз няма толкова меко. Ще кажа, че направо си губим времето. Освен това, не е добре и за други вносители, които биха искали тяхната петиция да се разгледа днес. Така че нека да го обсъдим следващото заседание на координаторите, за съжаление. Осма точка бе отложена. Преминаваме към следващата точка, девета. Три петиции 4, 2, 5, 6, 1, 6 7, 4, 0. Става дума за петициите за Венецуала. Подат, извинете, вносителите са тук. Приветствам ви в нашата комисия. Игнасио Хернандес, Патриция Карера Ароха. Заповядайте по 5 минути на всеки. And, uh, Започваме с дамата. That's five minutes each or five minutes... По 5 на всеки или по 5 общо? Well, I'll myself. Thank you very much. Много благодаря за тази възможност. Ще говоря на испански, тъй като песните ми е на испански. Теле Европа. Връзките между Европа и Венецуела са много добре взаимно свързвани от началото на 20 век. За разлика от други а, а, е, страни, в Венецуела са пристигани а, граждани от Европа, от Франция, включително от Гърция. Документа от 2013 Европейския съюз се ангажира да помогне економически на венецуелското общество. Ние смятаме обаче, че целите не са постигнати. Ние се намираме в политическа, социална и економическа криза, която е безпредседентна. 1,5 милиона граждани са гражданите, които са избягали и това се увеличава. Миграционната криза, според ООН, е близка на кризата, която се наблюдава в Средиземноморието в Европа. Това са безпредседентни събития, които се отразяват на международно ниво. Е, политическите различия вътре в страната и хуманитарната криза в съседните страни засяга кохерентността на цялата страна. И това е свързано с доверието на гражданите в демократичните институции. Без съмнение, е, създава се един вакуум на международно ниво с тази криза. И а, всяка криза а, е един вид възможност е, трябва да се базираме на равенството, демокрацията, правовата държава, човешките права. Европейския съюз трябва да бъде ясен в позицията си, позицията си и да се бори с корупцията и а, безнаказаността в а, Венецуела случая на Венецуела има нужда от повече от а, само административни наказания. Както се споменава в документа, който вече цитирах, трябва да има диалог с Венецуела, а, да се а, спазват правата и да се намери решение на проблемите, да се подкрепят организации като Червения кръст и други, за да се помогне на гражданите да имат достъп до медицински грижи да се следят банковите сметки на лица, които са свързани с нарушаване на демократичните принципи в Венецуела. Аз съм венецуелски, а, испански и европейски гражданин. През 51-а моят баща е емигрирал а, и а, в Венецуела, така че моят живот е свързан с тези три а, места – за мен добруването на Венецуела и на Европа е ключово. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. And I... Аз ви благодаря. Бъдете сигурен, че рядко се появяват вносители, които говорят по-малко или по-кратко от заделеното им време. Давам думата на вашата колега. Аз съм Патрисия Карера, аз съм от Венецуела и съм действително съм притеснена от насилието, което е истинска болест в Венецуела. Силдаданос Дель Мундо, организацията Граждани на света за защита Венецуела, присъединих се към тях миналата година и ние искаме да се включим в днешната ви среща, за да говорим за кризата в Венецуела Както всички сигурно знаете, режима в Венецуела е свързан с наркотрафик, с продажба на петрол и а, получаваме подкрепа от страни, които реално не се интересуват от венецуелските граждани от петрола. Така че тази криза е възможно най-сериозната, която някога сме преживявали. Гражданите са без лекарства, без социална осигуровка, е, без достоинство, без храна и най-вече без свобода разбира се, можем да добавим тук, не бива да добавяме тук факта, че няма подкрепа от Европейския парламент не можем да пренебрегваме нарушаването на човешките права. Защото ние, човешките същества, сме тези, които изграждаме една държава. Затова трябва да се спазват международните принципи за защита на гражданите и на техните права. Ето за това нашата декларация за човешки права не трябва да има само статичен характер и без да се оказва реално влияние върху живота на тези хора. В избирателния процес, например, има много нарушения и измами. Николас Мадуро се подиграва с международната общност, защото той чувства, че всъщност по принцип суверенитета и демокрацията са неща, които са само фасада. През 2013 8000 жертви са преброени в Венецуела. Мисля, че е необходимо да се въведат спешни реформи и да се намесят международните организации. Затова призоваваме международните организации да вземат предвид нашите петиции, да приемат конкретни мерки за защита на човешките права, да се спазва международното право и също искаме модернизация. в място като това тук, където се чувства свободата и демокрацията в Европейския парламент, ако не се защити суверенитета, ако не се защити а, човешките права, а, и не се спазва международното право в Венецуела, то тогава ще поемем пътя е, на а, е, който а, е, няма да е благоприятен за хората, а ще означава неглижиране и пренебрекване. Но ако започнат механизми за действия в, а, по отношение на Венецуела, тогава международната общност и а, а, ще получи благодарност от венецуелския народ е, ние Венецуелците никога няма да спрем а, да изразяваме нашата благодарност към защитата на свободата и на демокрацията в нашата страна. Много ви благодаря за вниманието, Роса. И аз ви благодаря, Роса. Не, не, не, не. Забравих комисията, забравих комисията. Много неучтиво. Първи ден след отпуските представителят на Европейската комисия има думата. Um, uh, Благодаря, госпожо председател. Това, за което ще говоря всъщност, са и двете е, петиции взети заедно. Ще дам думата на колегата за политическата част. Колегата е от СВД, той ще говори за правата на човека и консолидирането на демокрацията. Благодаря ви. Темите, които са засегнати тук, са изключително важни. Влушава се положението, вече цяла година го наблюдаваме, както каза и вносителят. Драматично е положението, познаваме го. Има и масова иммиграция. Драматично, що се отнася до правата на човека и демокрацията – какво прави Европейската комисия и мисля, че това всъщност е, е целта на изказването. Няма двустранно сътрудничество с Венецуела. Като страна с е, доходи кандидирани за средната класа. Има референтен документ, но този документ вече не се прилага, не се изпълнява, макар че съдържанието му е все още валидно. Работим по тематични програми, програми за правата на човека и подкрепа на гражданското общество – има също и действия, свързани с продоволствената сигурност. Понастоящем с Венецуела имаме 15 на договори, близо 8 милиона евро, 11 от тях са с местни НПО. Що се отнася до защита правата на човека, подкрепяме активистите, които се борят всеки ден, правозащитниците. Подкрепяме също ролята на младите и на жените. Що се отнася до гражданското общество? Подкрепяме консолидирането на гражданското общество с тези местни НПО – Става дума за младите хора, социалното приобщаване и предоставянето на базови услуги. Както каза и вносителят, има изключително големи проблеми, свързани с достъпа до здравеопазване и има недохранване. Т.е. няма достъп до храна. Така че занимаваме се точно и с такъв достъп до храна посредством международни организации. Положението се влуши е, последните 12 години. Имаме и помощ е, в една държава като Венецуела е странно да се дава такава хуманитарна помощ, е, често в сърцевината на страната. Тоест, подкрепяме обществото, но има множество мигранти. В момента имаме 10 проекта които се разработват с гражданското общество, както и с международни организации, са около 8 милиона евро в тази сфера. И в заключение имаме и различни регионални програми с Венецуела – Работим с малките и средни предприятия. Изтече ли ми времето? И накрая, отново, в Венецуела животът е много труден. Трудно е, защото не може да се получи зелена светлина от местните органи на властта или трябва да също така економическото положение е много сложно заради е, свръхинфлацията. Това е. Връщам ви думата, госпожо председател. Благодаря. Сега давам думата на господин Ройтер. Благодаря ви. Почти оцелихте името ми. Чухте встъпителните думи от колегата, що се отнася до сътрудничество. Вниманието днес отива към кризата с бежанците или мигрантите, която се забелязва в целия регион в Южна Америка, в Карибско море. Много мигранти дори стигат до САЩ и Испания. Проблемът не е нов, нито от преди две години. Както каза един от вносителите, от години тече е тази криза. Ако прочетете документите от 2007-2013 година се виждат проблемите на демократичната система, установени преди 10 години в Венецуела. Наблюдава се политическа криза в страната. Правителството посредством злоупотреба с демокрацията се опитва да остане на власт и се опитва да намали пространството за политически действия на всички останали. Затова и хората бягат. Това се дължи и на економическата политика, която е довела до липса на лекарства, липса на храни и за това хората също напускат страната. И още една причина, която трябва да се спомене, е насилието в страната и безнаказаността. Няма официални данни, но се, очаква, но се смята, че има около 30 хиляди души убити всяка година и никой не е наказан, нито обвинен, нито по някакъв начин преследвам. Положението е много сложно. Европейският съюз направи няколко изявления, като призова за възстановяването на демокрацията, направата на Народното събрание, което бе разпуснато през 15-та година, зачитане на Венецуалската конституция, освобождаване на политическите затворници, достъпа на хуманитарна помощ, което е нужно за местното население, както и за хората, които бягат. От години наред го правим. За първи път коментирахме положението след едни репресии по време на, демокрация, 2000, на демонстрации извинете, 2013 година. Господин Мадуро так му беше дошъл на власт. След това и държави членки изядаха, излязоха с изявления, които се повтаря същото. В ООН съветът за сигурност излезе с изказвания за положението в Венецуела има и на съседни държави. Ние ще продължим да го правим. Преди година излязахме с режим за санкции към различни служители, които смятаме, че са виновни за положителство за положението на правата на човека и така нататък, за уронването на демократичните институции. Вече 18 човека са в този списък също има и ембарго за търговия с оръжия, както и на други материали, които могат да се използват за репресивни действия срещу демонстрации от опозицията. Е, продължаваме да наблюдаваме, имаме диалог с НПО, представители на опозицията, водим диалог също и с представители на правителството. Все се надяваме, че някой ден ще има възможност за конструктивен диалог – последните няколко години няма искра надежда, но все се надяваме, че този диалог ще се състои. Ще продължим да настояваме, ще продължим да налагаме санкции, може и нови да въведем, ако установим, че те работят и ще изпращаме хуманитарна помощ на страната, доколкото имаме достъп, както и на онези, които вече са излезли от страната, избягали са и са отишли в Колумбия, Перу, Чили, Бразилия и други държави. Така че сме се съсредоточили изцяло върху Венецуела. Не може много да направим, тъй като не може да преобърнем режима, но се надяваме, че с а, своите действия може да окажем натиск и на някой ден ще има решение за венецуелския народ. Благодаря. И аз ви благодаря за това, че ни разказахте какво прави Европейския съюз на всички нива. Искам да ви информирам, че четвъртък комисията ДРОА организира изслушване по тази тема, така че имаме различни начини да осветлим положението. Роса. Най-накрая. Си, gracias. Благодаря. Благодаря на вносителите на петициите на първо време. Действително, те ни разказаха от първо лице какво е, е положението в Венецуела, как е, се упражнява натиск върху човешките права, каква е кризата, която е политическа, социална и економическа. Ние, испанците, имаме специална връзка с е, Венецуела това е братска връзка и е, това се отнася за Европейския съюз. Затова Европейския съюз а, е, действително е място, където да се защитят е, човешките права и ние искаме по целия свят да се спазват правата, свободата, а, да се просперира а, мира преди няколко години получихме Нобелова награда за мир и действително трябва да защитаваме тази награда. Имало е много резолюции в Европейския парламент. Последната е от юли тази година, е, където се обясни, че действително съществува безнаказаност, е, липсват лекарства нивото на бедност е много високо, безнаказаност на престъпността. Населението е силно уязвимо и действително има болести, които се увеличиха, като маларията и други. Така че тази хуманна криза е свързана с политическата криза, която е много сериозна. Е, комисията много добре го спомена, както и госпожа председателя в комисията се работи много за свободите. Моята колежка, която работи е по тази тема, участва всички, комисията по човешки права и така нататък, но всичко според мен трябва да се обедини в един общ дух, за да може Европейския парламент да окаже натиск и ситуацията в Венецуела да се промени ако трябва да пишем на госпожа Могерини, върховния представител по външни въпроси на Европейския съюз с тази петиция. Асамблеята е, Евролак която се занимава също с това и да изразим притесненията от страна на комисията по петициите и също можем да пишем на комисията ДРОА в парламента, за да изразим също нашите притеснения и също на Европейската комисия. Дето да във всеки случай аз бих а, изразила тези притеснения и опасения на всички тези институции и относно санкциите, които спомена комисията, ако може да се увеличат санкциите. И тъй като правителството отрича тази хуманитарна криза по този начин се отблъсква а, хуманитарната криза, която може да се окаже а, и а, предотвратява пристигането на хуманитарна помощ. Аз напълно подкрепям това, което споменаха вносителите на петициите, подкрепям всички действия, за да се окаже натиск, а, които да са в общ дух от името на целия парламент. Много ви благодаря. Благодаря. Господин Лопес Агияр. Благодаря. Както винаги, госпожо председател, благодаря и поздравявам всички колеги, участници в комисията. Съвсем накратко ще се изкажа, защото не е необходимо да се говори много, за да подкрепим тази, тези петиции, които са внесени в Европейския парламент от граждани, които искат да разкажат за своето положение на на венецуелци, също на испанци и съответно на европейци. Тази а, петиция, това е тема, която е включена в член 11 от Испанската конституция, което е свързано с двойната националност. Следователно, хора, които идват от други страни и имат историческа връзка с своята страна, например в Венецуела, това са граждани, които са европейци, които отправят това послание за спешна намеса от страна на Европейския парламент, за да може да се ангажира парламента и да потърси изход от ситуацията, да се търси мир и мирно съвместно съжителство много стран, многократно сме говорили по въпроса за Венецуела. Действително, в рамките на този мандат многократно сме имали резолюции. Например, тази година, 2018 година, на последната пленарна среща също засегнахме този въпрос е, чрез една резолюция и се надявам тази резолюция да не е последната в рамките на мандата, ако ситуацията не се подобри. Затова резолюциите, които сме приели, които целят диалог, усилие, преход, преход към демокрация и мир, да се преодолят, преодолеят големите проблеми на социална фрактура, на насилие, кои, всички жертви, които са индивидуални а, и колективно, а, мисля, че ако не действаме, то тогава няма да имаме а, начин да променим ситуацията в Венецуела, нито комисията, но Европейския парламент от името на Европейския съюз а, упражнява дипломатични усилия, които няма как да бъдат отхвърлени, защото действаме в рамките на soft power, на меката власт. тоест, можем а, да предложим действия, които да са решителни, и а, в рамките на нашите възможности а, да направим всичко възможно, за да може венецуелските граждани, които искат подкрепа и подслон а, от Европейския съюз, то тогава ние да окажем необходимите действия хуманитарна помощ, дипломация и всичко, което е необходимо, за да подкрепим Венецуела да може тя да постигне по-добри да, да постигне по-добри резултати в бъдеще. Благодаря ви. Thank you very much, Mrs. Благодаря, госпожо Бесера. Благодаря, госпожо председател. Исках да благодаря на вносителите на петицията за тяхното присъствие за това, че са тук в Европейския парламент. Ние се познаваме още от Мадридския парламент. Те са изминали много километри с тази петиция на гърба си за да се свържат с хиляди европейски граждани. Аз няма какво толкова да добавя, но исках специално да благодаря на представителя на СВД за неговото резюме. Е, наистина трябва да се знае какво точно е направено, кога, с кого. Много работа предстои на Европейския съюз, защото това, което се случва в Венецуела, не е плод на природно бедствие или война – и точно тук е разликата. Не става дума за масова миграция на хората поради такива причини. Не става дума за конфликт със сигурността на целия регион, а за това, че в Венецуела системно политическата класа е използвала глада за да подчини населението и да се задържи на власт. Това е разликата. Така че да, има хуманитарна криза, никой не го отчита, но ние трябва да предприемем действие. И то действие по границите на Венецуела. Ние нищо не можем да направим вътре в Венецуела. Но не може режима на Мадуро да си затваря очите за това, че толкова хора са готови да живеят в изгнание. Това е престъпление. Всъщност, трима международно известни експерти са се произнесли. Сега много от страните в Латинска Америка, може би и Канада, ще се включат – в различните мерки. Надявам се наистина да стигнем до Международен наказателен съд, защото не може гладът да се използва като оръжие за потисничество, да се използва просто като оръжие. И ясно е, че политическата позиция е на лице, санкциите също, ще видим как ще проработят хуманитарната помощ, извънредната хуманитарна помощ с 35 милиона евро също е одобрена, за да може именно да се обхванат последиците от това е, преселване на населението, както и хуманитарната криза. Но освен това, ние, държавите членки на ЕС, имаме своето задължение. Ние сме подписали ромския статут. Трябва да предприемем мерки и да възложим на Международния наказателен съд да поеме това дело. Не може да продължава тези престъпления. Комисията по петиции със сигурност има своята възможност за действие, защото в Европейския съюз наистина живеят хиляди венецуелци, които са също така и европейски граждани. Следователно въпросът ни засяга. Освен това, исках да подчертая, че и държавите членки трябва да работят и Испания – но всички трябва да настояват на справедливостта, хуманитарната помощ и възстановяването на демократичната система в Венецуела. Това са нашите цели и за това трябва да се борим. и върховната представителка, и комисиите Афети ДРА, както и господин Ламбрини трябва да се произнесат. Затова нека петицията да остане отворена най-малкото, докато получим отговора на господин Ламбрини. Наше задължение е да използваме всички инструменти на свое разположение и всички възможни мерки в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви. Господин Терикабрас, благодаря ви. Съвсем накратко, много накратко. Е, е, ясно е, че изпитвам огромно уважение към вносителите на петиция. Те са дошли тук, водени от своята болка и отчаяние. Но трябва да кажа, че в даден момент малко се обезпокоих, най-вече отказаното казаното от втората вносителка. Едва ли не излезе, че парламентът и Европейския съюз нищо не са направили и сега те трябва да ни убедат и ако не ни убедат, това ще е катастрофа. Това имам чувството, че се каза, докато същевременно това не е точно така. Наистина, ние говорим за хуманитарна катастрофа. И тук трябва всички да сме сплотени, но същевременно трябва да се е, напомни, че в парламента вече са приемани три или четири резолюции по тази тема. Освен това, е, връчихме и наградата Сахаров. Всичко това е много важно. наистина се чувства много съпричастен, но също времено това, което ще направи нашата комисия, какво може да бъде, ако парламентът според вас нищо не е направила? Парламентът вече е взел множество решения. Да, имаме моралната подкрепа, имаме емоциите, които ни водят, но както беше напомнено, Европейският парламент – няма правомощия за вземане на такива решения. Нашата комисия по петиции няма юридически правомощия от никакъв вид. Ние можем да изразяваме съжаление, но нищо няма да се промени, докато не се разреши конфликта. А конфликта може да се реши само с диалог, с умиротворяване, не знам – много съжалявам, че го казвам, но трябва да бъдем откровени пред самите себе си. Разбирам, че идвате при нас и аз също бих се опитал да направя всичко навсякъде по света, но ние не можем да направим нищо повече от това да извикаме силно в същия глас. Благодаря ви, Роса, съвсем накратко. Искам да кажа, че не съм съгласна с това, което се каза. По никакъв начин тази комисия по петиции може да направи много. Господин Кабрас, е, не може да ни казвате, че нямаме правомощия. Добре, може да нямаме правомощия, но ние имаме своята мисия. И аз съм убедена, че това е орган, е, за упражняване на натиск. Ние можем да упражним натиск. Е, вие не ме убедихте, нека аз се опитам да ви убедя. Наистина, тук може да се чуе гласа на вносителите на петиции. Нека да напомня това, което вие казахте, когато аз се изказах е, за отнетите деца. Наистина, ние сме предприемали действия и то по много въпроси. Тогава вие ме убедихте. Сега нека и аз ви убедя. Ние имаме своите правомощия. Имаме правомощията да се борим за мир. No, no, no. I don't want you to go. Не, вижте, не искам отново да влизате в диалог. Нека само да поясня следното. Каквото и да се е случвало в Испания с откраднати деца или каквото и да е, това си е пак Европейски съюз, докато Венецуела е извън Европейския съюз. Ние чухме какво прави СВД. Тя обясни какви са действията на Европейския съюз като цяло. Тези петиции бяха прехвърлени от нашата комисия към подкомисията по права на човека, която работи към АФЕД. Те на 6 септември организират изслушване за правата на човека в Венецуела и в Куба. Така че работата по правата на човека продължава в комисията. Докато нашата комисия, според мен, не може да направи кой знае какво в момента, но ако греша, ми го обяснете. Сега съвсем накратко отново вносителите на петицията по две минути. Благодаря ви. Благодаря много за възможността. Благодаря на изказалите се. Аз съм господин. Аз съм съгласен с господин Тери Кабрас. Наистина, една петиция едва ли може да постигне повече от един вик, но виковете, движенията също могат да постигнат нещо. Разбира се, никой не е наивен, никой не мисли, че с това ще спасим Венецуела, но все пак днешният свят е по-малък, отколкото е бил преди 50 години. И това, което се случва на другия край на света, се отразява тук. Това, което се случва в Сирия, в Габон, също се усеща тук. Така че ние не можем да чакаме катастрофата да се случи, както това стана в Руанда или в Конго – не може да се стигне до 3, 4, 5 милиона мъртви и тогава да кажем, е, нещо трябва да се направи. Разбира се, отговорът може да се получи като се разговаря, като се упражнява натиск, като разчитаме и на тази петиция. Още веднъж много ви благодаря за вниманието. Благодаря. На първо място исках да благодаря на госпожа Бесера, която наистина винаги се е държала като героиня, що се отнася до Венецуела. Е, сваляме им шапка. Иначе самата аз съм абсолютно убедена, че можем да направим много повече като граждани. С цялото ми уважение. Аз съм просто обикновена гражданка, не съм член на политическа партия, нямам никакви интереси към политическите партии. Аз съм майка, адвокатка, венецуелка и към мен се обърнаха хора, които казаха защитете ни, помогнете ни. Хиляди граждани. Всъщност тази петиция е подкрепена от нас 67 хиляди над 100 000 искат да се направи промяна в Венецуела. Целта на нашата петиция е такава. Именно за това покрихме тези километри, за да стигнем до Европейския парламент от Леон до Мадрид. 381 км. Това, което искаме в този момент от Европейския парламент с цялото си уважение е да упражни натиск и да препрати нашите искания към Международния наказателен съд, към генералния секретар на ООН, не знам към който искате, за да може да се упражни институционален натиск. Ние като обикновени граждани също ще се защитаваме във Венецуела. Благодаря ви. Някой друг ли иска думата? Заповядайте. Много ви благодаря. Извинете. Ако правото трябва да се промени, за да не се нарушават правата на човека и да няма убийства в Венецуела. Огромен брой през миналата година бяха убити. И тъй, ако е необходимо да се промени законодателството, има ли по-добро място, където да поискаме това от Европейския парламент? Благодаря. Благодаря ви. Аз ви уверявам, госпожо Карера Роха, че вашата, вашият призив е чуд от нашата комисия, но ние чухме, вече сме приемали резолюции по тази тема. Тези резолюции са получавали пълната подкрепа на нашата институция, СВД, е Европейската комисия също са предприемали и други действия. Нашата комисия прехвърли въпроса и към подкомисията по правата на човека. Казвам за трети път, че само след два дни тук е организирано и, и изслушване по тази тема. Това може да направи нашата комисия. Ние ви слушахме, знаем, че ситуацията е ужасяваща. И ние сме изцяло на ваша страна. Готови сме да ви подкрепим, да помагаме е, с хуманитарното положение, но сега Европейската комисия и най-вече СВД са тези, които трябва да продължат усилията. А Европейският парламент, когато е необходимо, ще се върне на тази тема отново, въоръжен с нови аргументи, ако е необходимо. Но аз иначе не виждам какво друго можем да направим, освен да изпратим писмо на госпожа Могерини, в което да обобщим това, което вие сте представили, нашата дискусия в комисията и нищо повече. Защото така наистина ще изчерпим всички възможни мерки от наша страна. Но самото писмо аз с удоволствие ще съставя ако сте съгласни, колеги, чудесно. Много благодаря на всички вас за това, че сте пропътували толкова голямо разстояние. Вие идвате от Венецуела, нали? И вие. А живея в Ротердам. Благодаря, благодаря на всички, които са пътували отблизо и далеч, за да стигнат при нас. Наистина ви желаем от сърце всичко най-добро. Нашата институция ще продължи внимателно да следи какво се случва, като може да разчитате на нашето разбиране. Още веднъж благодаря ви, благодаря на СВТ, благодаря на Европейската комисия. Сега да преминем към следващата точка. Това е десета точка. Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман – през 2017 година. Госпожа Еви е докладчик. Крайният срок за измененията е 6 септември, четвъртък, 3 часа. Ще гласуваме през ноември. Сега давам думата на Елеонора. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. На първо място ще благодаря на Европейския омбудсман за нейната работа. Самото начало на своя доклад съм записала точно това. В моя доклад исках да обърна внимание на някои изключително критични моменти, които са били а, обект на проверка. Например, нямата прозра... липсата на прозрачност при вземане на решение, етичните проблеми са свързани и с европейски комисари, бившия председател на Европейската комисия и настоящия председател на ЕЦБ. Юридическата рамка също съдържа пропуски, особено що се отнася до пълната независимост от лобисти. Също така не се дава достъп до документи на европейските институции на граждани. По този начин се пречи на гражданите да упражняват своите демократични права. Омбудсмана в рамките на своите проверки повдига много важни проблеми и дава много добри препоръки за подобряване на правната рамка. Но, за съжаление, е, и трябва да кажа, че съм разтревожена от това, отговорите на европейските институции много често са неудовлетворителни, дори бих казала недостатъчни. И това в момент, в който Европейския съюз продължава да пада в очите на гражданите, като че ли проме... не желая да промени етиката си, да не говорим за економиката. Що се отнася до Барозо, председателят на Европейската комисия а, бива избран за съветник на Goldman Sachs, които също са въвлечени в економическата криза от 2008 година. Отбелязва се недобро администриране от страна на Европейската комисия по този случай. Етичния комитет в Европейската комисия, който явно е недостатъчно независим, смята, че няма достатъчни елементи, за да се каже, че има нарушение от страна на Барозо и смята, че декларацията на Барозов, в която се казва, че няма да извършва лобистки действия от страна на Голдман Сакс, е достатъчна. Но през септември се установява, че има среща между Барозо и, нас... и Катайнен, заместник председател на Европейската комисия в момента, една официална среща, която е регистрирана като среща с Голдман Сакс. В своите проверки обаче това не установява омбудсмана, бившият председател Барозо използва предишния си статут и своите контакти, за да окаже влияние и да получи информация, за да извършва също и лобистки действия от страна на Голдман Сакс. Друг случай през 17-та година е председателя на ЕЦБ и неговото членство в групата на 30-те, частна организация, в която членуват представители на банки, които са пряко или косвено под надзора на ЕЦБ. Омбудсмана препоръчва на председателя на ЕЦБ да прекрати своето членство в групата на 30-те, но все още се казва, се дава отказ на това искане. Какъв ще бъде имиджа на тази институция, на ЕЦБ, което не трябва да бъде само, а да бъде наистина независима от частни финансови интереси. Що се отнася до вземането на решения в Европейския съюз, продължава липсата на прозрачност по време на триелозите или тристранните срещи. Те са недостъпни за гражданите. Не може да се следват срещите на съвета, не се отбелязват становищата на отделните държави членки в протоколите и не се дава достъп на граждани до документи. През 2017 година обудсманът казва, че това поведение на съвета всъщност е лошо администриране. През 2018 година има специален доклад на омбудсмана точно върху тези проблеми на прозрачността на законодателния процес в съвета. Статуквото също върви срещу решенията на съда. Съдът, последното си решение от март 18 година, казва, че принципите на прозрачност и публикуване са задължителни в законодателството на съвета и не могат да бъдат свивани, дори когато се говори за ефикасност. Палатата също казва, че липсата на дебат е нарушаване на демократичните процеси и намалява доверието на гражданите. Положението се влуши също и защото 1049, регламента за достъпа до документи, не е достатъчно добре предоставен. Що се отнася до прозрачността, пълната прозрачност, ще намерите многократно в текста тази дума. За това искам намаляване на вземането на интерпретативни решения в институциите, които систематично продължават да пречат на гражданите а, да могат да търсят отговорност за решения взети в ЕС. Неприемливо е, че днес не се приема регистър за прозрачност, който да бъде задължителен за частния сектор, както и за всички институции на Европейския съюз и да се гарантира пълна прозрачност на лобистските действия. Неприемливо е също така, че не съществува пълна прозрачност за отношенията а, на служителите, които излизат от институциите и отиват в частния сектор на позиции, които са свързани с предишната им дейност. Европейската инвестиционна банка трябва да подава информация и да дава достъп до документи, които са свързани с случаи с корупция и измами, например Дизелгейт. Не може да няма пълна прозрачност при избирането, събирането на научни доказателства. Когато говорим за даване на подновяване на използването на глифозат. Същото се отнася за даване разрешение на пестициди и на генетично модифицирани организми. Исках тук омбудсменът да направи стратегическо проучване. Приключих. Благодаря на всички колеги за това, което ще изпратят. Обедена съм, че ще работим заедно винаги работим така. Благодаря. Thank you very much, Mr. Marias. Благодаря, господин Мариас. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Благодаря. Интересен е този доклад, който е изготвила госпожа Еви. Едно-две неща искам да спомена. Съгласна съм с голямата част от нейния доклад. Трябва да подчертаем, ролята, която играе Европейският омбудсман за функционирането на Европейската централна банка. Тази банка е изключително важна. Решенията на банката оказват въздействие върху ежедневието на гражданите и економиките на всички държави членки, така че банката трябва да е прозрачна, да бъде обект на ясен надзор. Това се при... е приложимо не само към участието на господин Драги в групата на 30-те, но и цялостното функциониране на Централната банка. Фактът, че господин Драги настоява, че трябва да продължи да е член на тази група, където има банки, които са пряко или косвено под надзора на ЕЦБ, е нещо, което причинява големи проблеми, що се отнася до независимостта на надзора. Изключително важно е също да има и намеса в случая с господин Барозо. Явно е имало официална среща с господин Катайнен, е, която е обявена като официална среща с Голдман Сакс. На трето място, инвестиционните банкери трябва да има огромна прозрачност около тях. Това го казваме многократно, казвал съм го и в пленарната зала. Банката даде 230 милиона евро на Франкфурт един кредит за закупуване на 13 гръцки летища. Ехи мазепши пана по 950 εκατομμύρια евро από Те Са инвестирани всъщност, не са закупени летищата. дадени са такива кредити. 230 милиона. Част от тези средства, всъщност 230 от тях, цялата сума се предоставят от Централната банка. Смятам, че трябва да има ясен надзор на инвестиционните банкери. Още нещо. Работата на Еврогрупата. Еврогрупата е държава в държавата. Тя взема решения, които оказват въздействие върху гражданите пряко. оказа въздействие и върху Гърция. Господин Дайселбаум каза, че решенията на Еврогрупата за Гърция не са помогнали изобщо на гръцките граждани, а чисто и просто са спасили чуждестранните инвеститори и банките. Смятам, че имаме нужда от системен политически надзор върху еврогрупата. Трябва да се вгледаме в случаите на лошо управление, тъй като няма прозрачност. Липсата на прозрачност означава лошо управление – Вземат се решения единствено и само на английски, независимо дали застягат Гърция, Испания или други. Те не се превеждат също на езиците на съответната страна, за която се вземат. И накрая имаме нужда от повече прозрачност по време на тристранните срещи. Решенията не се вземат ясно и никой не знае какво е казано определено правителство за решение, което е взето в съвета. Вървим към европейски избори. Трябва да направим така, че гражданите да видят прозрачност, за да знаят за какво гласуват. Ние трябва да знаем, правителствата на държавите членки също. Що се отнася до другите въпроси, ще изляза с изменения към доклада на колегата. Благодаря. И аз благодаря. Äh, Петър, благодаря, благодаря и на докладчика. Не знам с какво да започна, с добрите, с лошите новини. Ще започна с добрите новини. Смятам, че омбудсманът трябва да бъде подкрепен от нас е, в призивите за по-голяма прозрачност, особено що се отнася до тристранните срещи или триалозите – прави се разлика между това как ние вземаме решенията, нивото на прозрачност при нас и в същото време тези тристранни срещи са една затворена котия. Разбира се, че от друга страна се водят преговори. Трябва човек да опипа пътя напред по време на преговорите, но мисля, че съм съгласен с омбудсмана, че в крайна сметка, когато вече има прието законодателство, човек трябва да може да види кой как е гласувал и да е ясно по какви причини. Аз следвал съм, когато се критикува Брюксел в Германия. Често евродепутатите биват обвинявани и постоянно трябва да обяснявам на електората, че всъщност държавите членки в съвета са тези, които го правят. И една прозрачност би помогнала при това. Нека да не забравяме и какво друго се случва. Прозрачността може и да попречи на работата, която си вършиш, защото имаме интернет, пълна прозрачност в интернет, но това не е помогнало много, като че ли си мисля. Или поне не виждам. Хората остават с впечатление, че седим и си говорим само и нищо не правим. Но в крайна сметка, ако всяко нещо трябва да бъде протоколирано и да подписано, много ще бъде тежко. Така че трябва да има една управляема прозрачност. Трябва да се внимава не да се подобрява статистиката, а да се подобрява действителността. Защото иначе накрая се бием с, с документи. На хартия всичко изглежда прозрачно, а то не е. Освен това, разговорите с лобисти – ако тези разговори не се водят в Европейския парламент, а някъде под земята, това няма да помогне също. Така че трябва да има устойчива прозрачност. След това, смятам, че трябва да говорим за това как компетентностите между Европейската комисия и комбудсманът могат да бъдат по-ясно изразени. И не на последно място, Барозо. Винаги се споменава случая Барозо в тези годишни доклади. Предполагам, че до края на света ще бъде така. Сега някои от нещата не бяха направени добри. Винаги казвам, че Европейската комисия трябва да има по-добри правила за работата си. Може би случаят Барозо някой ден, в крайна сметка, ще бъде приключен и разрешен. Благодаря, госпожа Джуфрида. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчицата за работата, която е извършила. Изключително много работа е свършена, широко, обхватен доклад. Смятам, че и работата, която следва, трябва също да бъде такава, тъй като става дума за изключително важен проблем, ролята и фигурата на медиатора. функцията е изключително важна особено, що се отнася до проверки е, за лошото администриране. Част от нещата съм съгласна, други не. Има данни, които се цитират от е, омбудсмана в доклада и мисля, че няма какво толкова да тълкуваме. Нещата са ясни. Основните въпроси, около които върват проверките на омбудсмана през 2017 година, са свързани с прозрачност и достъп до документи, културата на обслужване, както и спазването на процедурните правила. Това означава, че още много неща трябва да бъдат направени, трябва да бъдат разрешени, от тук на сетне. В същото време смятам, че е изключително важно, без да се страхуваме, да се опитаме да разплетем голямата част от възлите, записани в доклада, които бяха споменати и днес. Така наречените въртящи се врати, както и нежеланието съвета да вземе позиция по някои въпроси. Виждаме, е, че е задължително съветът да даде по-голяма прозрачност. Надяваме се да публикуват поне ключовите документи от тристранните срещи, както иска и медиаторът. Не е възможно, разбира се, всички, но поне онези, които са важни. В този смисъл искам да подкрепя проверката за прозрачност и достъп на документи в съвета, която ще приключи скоро. Както казах, ще направя изменения. Искам обаче всички изменения да идват от това, че националните правителства трябва да имат позиции, които хората да познават. Защото ако хората познават това, няма постоянно да обвиняват Брюксел. Трябва да се излекуваме от тази болест. Защото така гражданите късат връзката с нашите институции. И това е изключително важно и допринася много за нетната дезинформираност, която днес можем да забелязаме, да забележим навсякъде за информация свързана с ЕС. Аз съм комисията по земеделие, както и в комисията ПЕСТ за използването на пестициди. За това напълно съм а, убедена в казаното от омбудсмана трябва да започне пряка проверка, за да се види как европейските агенции гарантират събирането на научни доказателства, за да може те да бъдат прозрачни и независими. Особено, що се отнася до глифозата, тема, която е изключително важна и се обсъжда в много комисии. За съжалението нямаме много време. Приключвам и искам да пожелая добра работа от името на социалисти-демократите на Емили Орели за работата, която извърша и най-вече за това как дръско и смело работи и това мисля, че характеризира целият и мандат до момента. Благодаря. И сега въпросът е много деликатен, който ще задам. Нямам заместни председатели до себе си. Вирки ми помага трябва да отида на друго важно заседание. Исках някой да ме смени. Погледнах възрастта ви, колеги, за да помоля най-възрастният от вас да ме замести. Господин Тери Кабрас е най-възрастният. Но, но, но, но, но, но. Here comes now. Ето тук вече е деликатният елемент в изказването ми. Вие сте докладчик по следващата точка. Тоест, ще погледна следващият по възраст, а това е Петер Яр. Мога ли да ви помоля да дойдете да заемете моето място за следващите две точки от дневния ред? No, no, no. Не, не, не, не. Can I do that? And... Съгласни ли сте? И ви благодаря много за това, че ме подкрепихте. Европейската комисия сега има думата.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 Е, няма кой знае какво да добавим на този етап. Пене на респоста. Добре. Мисля, че доста кратичко отговори Европейската комисия. Аз много се радвам на коментарите, които направиха всички колеги. Ще събера с огромно удоволствие вашите предложения. Исках само да кажа, че според мен трябва да се направи анализ на всички критични елементи, повдигнати от Европейския омбудсман. Колегата с много добре ги синтезира. ЕЦБ, Еврогрупата. Еврогрупата аз не я споменавам в черновата си. Мисля, че всички сме съгласни какъв трябва да бъде подходът що се отнася до прозрачността на законодателните процедури, особено в съвета. И накрая прозрачността сама по себе си. Колегата Яр каза нещо по този въпрос. Според мен прозрачността трябва да бъде правилото, а изключенията, ясно, в крайна сметка, трябва да бъдат оставени там, където е необходимо да се опазват а, някакви а, конкретни случаи. И така, пак казвам, прозрачността трябва да бъде правилото, където е необходимо да има задържане или затваряне на врати или на документи. Това съм записала и в текста. Отново благодаря на колегите. Очаквам вашите идеи, изменения. Ще работим отлично. Обедена съм. Благодаря. Много благодаря. Благодаря на докладчика. Предполагам, че колегите искат да внесат изменения. Е, следващата точка е становище относно прилагането на хартата за основните права на Европейския съюз и в институционната е, рамка. 7 септември е крайния срок за внасене на изменение в 3 часа след обед. Първо давам думата на Йозеф Мария Терикабрас, е, докладчик. Благодаря, е, господин е, председател. Uh, well, Нека да припомним, че Европейския съюз често е обвиняван в сложност и отдалеченост от гражданите. Факта, че хар... Хартата се отнася само към държавите членки и те прилагат европейското право. Член 51 се смята за неясно и незадоволително за много граждани. Ситуацията може само да доведе до повече отдалечаване от Европейския съюз. Ето защо различните институции трябва да помислят изменение на приложното поле на хартата. Ние не сме съгласни с комисията в нейната строга е, е, е интерпретация на член 51.1. Ние получаваме различни петиции в парламента. Проекто предложението също призовава комисията в този смисъл първо да въведе е, оценката за основните права във всички нови законодателни предложения. Второ, да се консултира редовно с Агенцията по основните права, когато става въпрос за тази тема. След това да се а, назначи задължителна оценка на въздействието при прилагането на разпоредбите на хартата в рамките на европейския семестър. И в заключение призовавам ви да внесете изменения, за да допълните това мнение. Аз самия мога да го направя, за да допълня някои аспекти е, предвид ограничените възможности за списване на това становище. Благодаря. Е, Мариас, имате думата. Благодаря. Поздравления за господин Тери Кабрас за този доклад. Съгласен съм с това и самия аз ще въведа някои изменения. Защита на основните права на европейските граждани. Тези права трябва да бъдат защитени без значение кой ги нарушава. Това е важно тук. Ситуацията в момента е следната. Комисията тълкува член 51 по много тесен начин. Каквито и да са нарушенията на правата на гражданите, извършени от държавите членки. Но а ако това не е в контекста на европейското законодателство, то тогава е, държавите членки се наблюдават, когато нарушават правата. В този случай не се прилага. Тоест, прилага се само в случаите на европейското право, но във всички останали случаи държавите членки нарушават основните права. Така че нещата трябва да се тълкуват по такъв начин – че случаите на нарушение на основните права е, на гражданите е, се покриват изцяло, независимо дали е това от държавите е, членки, от институциите или от тези сиви места, които са, например, Еврогрупата. Еврогрупата не може да бъде изключена от схемата за надзор. И също когато има ad hoc органи, като например тройката, тогава също трябва да се наблюдава. Когато има нарушение на правата от страна на тройката, комисията отговаря, че не може да наблюдава тройката, защото това не е европейска институция, въпреки че на практика те са институция, която накърнява човешките права. Но комисията не може да се намеси. Това е пример с тройката прословутия меморандум за Гърция, Кипър, Португалия и Ирландия. В случая на Гърция беше забранено колективното договаряне. Гражданите не могат да преговарят и да участват в колективно договаряне. Е, това беше нарушение на човешките права и тогава ни беше казано, че нищо не може да се направи. Ако видите точка 7 от този доклад, това е много важно. Аз заставам зад тази точка. И също съм съгласен, че това е свързано с предния мандат, където имаше решение на Европейския парламент за ролята на тройката в страните от еврозоната, където имаше наредности и където трябваше да се намесим, за да се борим с тези наредности. И накрая в заключение това, което вече казах – когато задавам въпрос тук в парламента, когато задавам въпрос на господин Дайселбон за спасяването на банките и за налагането на меморандума, въпреки че това ще доведе до обедняването на гръцките граждани, гърците получиха 385 милиарда средства, но къде отидоха тези пари? Отидоха ли до Гърция тези пари? Господин Дайзелблум е, каза, че това са средства, които са се използвани от чуждите банки и това не е ли нарушение и какво ще направи Европейския парламент по този въпрос? това, което иска комисията, е неприемливо и трябва да намерим начин да компенсираме гръцките граждани, гръцкия бизнес и гръцката държава където се наложи един меморандум, който нарушава функционирането на нашата економика. Е, тогава решението беше взето от Еврогрупата. Благодаря. Благодаря ви. Колегата от ГОЕ. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искала да пожелая на колегите и на конферентните преводачи една много добра година до края на нашия мандат. А сега по темата. Хартата за основните права влезе в сила 2009 година. С това човешките права бяха утвърдени като приоритет. Същевременно Европейският съюз, който винаги се основава най-вече на пазара, стана институция, която заяви, че защитава човешките права, достоинство, солидарността, свободите – но ние трябва да попитаме какво става с закрилата от страна на закона. Можем ли да кажем, че хартата има своята обвързваща сила? Може ли тя да се обвърже с изпълнението на договорите? Това са много от въпросите, които се повдигат, защото според гражданите хартата не се изпълнява в много от държавите членки. Какво означава ограничението, свързано с европейско право? Имаме държавите, в които бяха наложени много строги финансови ограничения, приеха се меморандуми за тези страни. Това не отговаря на хартата на основните права. Предполага се, че Европейският съюз има правото да налага подобни меморандуми. Много често виждаме, че гражданите се оказват абсолютно безпомощни. На тях им се отказва упражняването на права, като например колективното трудово договаряне. Отнема им се правото на достойна пенсия или достойно работно място, достойно заплащане на труда. Всичко това е изключено от обхвата на хартата в името на субсидиарността. Комисията обикновено ни отговаря с аргумента, че не може нищо да направи след като това гласи хартата – Но ако законодателят е имал намерението от самото начало да позволи на държавите членки да нарушават хартата, то именно член 51 оставя вратата отворена. Ние трябва да затворим тази вратичка. Много благодаря на господин Терикабръс за неговите предложения. С повечето от тях съм съгласна. Целта на нашите изменения е да направим текста още по-категоричен. Хартата на основните права би трябвало да има същата юридическа сила и гражданите би трябвало да могат да усетят, че разполагат със силен инструмент в своя защита, а не с някакво неприложимо евангелие – благодаря ви. Комисията. Не, госпожа Еви. Не се шихтон мелден, си Ok, won't be shy, ok. Um, sì, in realtà anche io intervengo, ma... Da, io ще се изкажа съвсем накратко. Високо ценя доклада на Тери Кабрас. Голямата част от, от елементите са елементи, с които съм съгласна. Съгласна съм и с колегите. страна на Европейската комисия особено имаме декларации за принципи и така нататък, които много често се заявяват на институционално ниво, но от друга страна потъпкват хартата за основните права. Въвеждат се политики, които са меркантилистични, насочени към пазара, едни счетоводни политики, би ги нарекла. Ще излезем си изменения. Съгласна съм с повечето колеги. Благодаря. Äh, er Благодаря ви. Комисията, ако следвам сценария, You, Благодаря ви, господин председател. Исках набързичко да отговоря на коментарите за Европейския механизъм за стабилност и приложимостта на хартата. Както знаете, има решение от 20 септември 2011 година на Съда на Европейския съюз точно по този въпрос, в което се казва, че дори механизма за стабилност да не е обхванат в правовата рамка на Европейския съюз – има задължения по хартата и те трябва да се изпълняват. Винаги, когато комисията подписва меморандуми за разбирателство в контекста на механизма за стабилност, тя трябва да се погрижи да има последователност и връзка с хартата на основните права. В своето решение Съда на Европейския съюз не намери е, съществено нарушение на правата на човека. Дори и да има критики по меморандума за разбирателство от наша гледна точка не може да се разглежда проблема с правата на човека. А що се отнася до по-широкото тълкуване на член 51 от хартата – Ние разбираме защо гражданите са обезпокоени, но така или иначе е, хартата не може да разшири е, своят обхват, защото тогава ще нарушим принципа на субсидиарност. Имаме член 6, параграф 1 от ДФЕС за разпределението на правомощията. Комисията няма как да не се придържа към тези клаузи. Следователно е необходимо няма и как да бъде разширен обхвата на член 51. Благодаря. Мисля, че комисията много добре обобщи спорните въпроси. Аз бих се обърнал към докладчика, като кажа, че ние се свързахме с колегите в АВКО и наистина всички ние искаме да има подобрения, но комисията много добре обясни какъв е проблемът. Необходимо е текстът, разбира се, да се превърне в реалност. Господин докладчик има още една добра новина. След като се изкажете, ще трябва да дойдете тук като председател, защото аз в 18 часа ще трябва да напусна и тогава вие наистина ще сте най-старшият член, след като аз си тръгна. Но нека първо се изкажете. Така всичко ще дойде на мястото си. Аз съм съгласен. Наистина за комисията има трудности, но Езикът е нещо много важно. Вие казахте, че комисията няма как да разшири приложното поле. Но предполагам, че и комисията, и ние можем да разширим тълкуването, защото ние изпълняваме нещо след като го тълкуваме. Но знам какви са трудностите. Както каза и председателят, ние работим заедно с АВКО и се надяваме на подобрение. Благодаря на колегите. Мисля, че ние сме съгласни по толкова много от точките, че и след измененията ще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 Finally I got power. Finally. Най-сетне имам власт. От кога се боря и от кога опитвам месеци и години наред. И най-сетне успях. Искате ли думата преди да започнем? Преминаваме към становище относно доклада за прилагането на регламент 1-2005 относно защитата на животните по време на транспортиране в и извън Европейския съюз. Докладчик е нашата колега госпожа Валина. Заповядайте. Благодаря, господин председател. След проведения дебат през месец юли по различните петиции, свързани с транспортирането на животните в извън Европейския съюз, аз исках да благодаря най-вече на първо място на вносителите и вносителките на петиции за техните усилия. Аз ще ви представя този проект на становище на нашата комисия – тук водещата комисия е тази по земеделие и развитие на селските райони. Но нека кажа какви са нашите предложения. В моето становище изтъквам факта, че в Комисията по петиции получаваме много голям брой петиции относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране. Непрекъснато ни съобщават за системни, непрекъснати, сериозни нарушения – на регламент 1-2005, както от страна на държавите членки, така и на превозвачите. Именно за това осъждам тази ситуация. Мисля, че е неприемливо, че 13 години след влизането в сия на регламента животните все още се транспортират при ужасни условия. Следователно призовавам всички държави членки да гарантират това, че пътуванията са планирани и осъществяване в съответствие с изискванията на ЕС за хуманно отношение към животните, особено в случай на екстремни метеорологични условия. Трябва да се вземат предвид и различните видове транспорт и географските особености в ЕС и в трети държави. Освен това призовавам към ограничаване до 8 часа на времето за транспортиране на животните, предназначени за клане. Трябва да се отчете времето за товарене, разтоварване, времето за чакане на границите. Считам, че много от сериозните проблеми, свързани с продължителния транспорт на живи животни, по-специално към трети страни, ще бъдат разрешени чрез преминаване към транспорт на месо или кланични трупове това отношение изразявам категорично съжаление за неравномерното и слабо прилагане на, на регламента в много държави членки, които не успяват да упражнят ефективно наблюдение и да санкционират повтарящите се нарушения. Някои превозвачи работят незаконно, затова и призовавам комисията да обмисли възможността за преразглеждане на текущите разпоредби, за да се гарантира, че в целия ЕС се въвеждат и прилагат ефективни и възпиращи механизми за налагане на санкции. Също така изразявам съжаление, че спазването на регламента извън Европейския съюз все още е лошо въпреки решенията на съда, които изискват от превозвачите да спазват разпоредбите на регламента за цялата продължителност на пътуванията с дестинации в трети държави. Настоятелно се призовава комисията и държавите членки да създадат съгласувани системи за събиране на данни относно броя на животните, които пристигат живи, болни или наранени на мястото на местоназначение в трети държави да се знаят колко са инспекциите, какви са разрешенията. И накрая спешно се призовава комисията да установи ефективен мониторинг на спазването на регламента на всички равнища във всички държави членки, да започне незабавно необходимите разследвания във връзка с евентуалните нарушения на регламента и да открие процедури за нарушения срещу отговорните държави членки, когато е целесообразно. Благодаря за вниманието. Аз съм готова да работя с докладчиците в Сянка с надеждата, че нашата комисия по петиции със своето становище ще допренесе за слагането на край – на подобни практики и ще допринесе и за изпълнението на, на регламента. Много благодаря и сега давам думата на госпожа Русие. Благодаря, председателю. Ще говоря на английски, тъй като името, говоря от името на госпожа Мици. Госпожа Мици иска да се извини за отсъствието си за представянето на проекто доклада. Тя е докладчик в сянка. Тя приветства становището на госпожа Валина и подкрепя целта на становището. Становището подчертава значимостта на петициите, подадени от граждани за опазване здравето на животните, тъй като има сериозни нарушения на регламент 1-2005 от държавите членки и превозвачите. Госпожа Мици е съгласна с докладчика, че това е неприемливо. 13 години след влизането в сила на регламента, животните все още се транспортират при ужасни условия а, при нарушение на регламент 1 от 2005. Срокът за прилагане на законодателството, свързано с защита здравето на животните, независимо как се привозват във всички държави, отдавна изтече. Служа Мици подкрепя подхода на докладчицата за извършване на мониторинг за спазване на регламента във всички държави членки, да се направи проучване а, или проверка за нарушения и да се отворят а, процедури за наказание. Колегата Миц иска да добави нещо към текста. Тя смята, че това ще допринесе към общия тон на становището, ще изпрати ясно послание към държавите, членки, институциите, които да прекратят страданието на животните. Благодаря. Е, мистер Мариас. Господин Мариас. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανε η Благодаря, Съгласен съм с казаното от докладчика госпожа Валина. Разрешихме проблема с правата на човека и затова минахме към правата на животните. Защо трябва да правим разлика между двете? Държавите членки прилагат ли или не законодателството, когато нарушават правата на човека, защото е, на животните. Преди, когато държавите членки не спазваха законодателството на Съюза или дори когато не, Европейската комисия не можеше да им нарушава, да е, е, ги наблюдава. Сега държавите членки могат да нарушават правата на животните, но ние не правим разграничение тук. Парадоксално е това и не е логично. И не успорвам, че правата на човека трябва да бъдат наблюдавани. Това е така, но съдебното решение, което се цитира, говори за меморандума преди това, което каза Дайсен Баум за спасяването на банките, а не гръцкия народ. Παρατήρηση και στην εισήγηση που έχουμε μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένο ότι υπάρχει... Крайна сметка е факт, че има нарушение на правата на човека, което е съвсем очевидно. На второ място имаше много петиции по въпроса. Малтретирането на животни уврежда не само тяхното здраве, но и здравето на хората. Това са животни, които се използват за храна. След това времето за транспортиране на животните. Трябва да разгледаме този въпрос. Често има забавяне заради трафика. дали идват от трети страни или заминават за тях, също трябва да бъде разгледано. Трябва да направим така, че транспортните фирми да спазват законодателството и планираните маршрути трябва да го спазват също. Държавите членки, Европейската комисия трябва да предприемат мерки, тъй като има незаконен внос от Фиром, България, Румъния. Слага се гръцки печат на тях. А това не е така. Това е особено по Великден. Така че трябва да се види происхода. Имаме пакет за защита правата на животните и се надяваме Европейския съюз да излезе с цял такъв пакет за защита и на хората. Благодаря. Аз благодаря. Заповядайте. Благодаря, председателю. Stellung davon haben, wie Landwirtschaft in Europa stattfinden sollte, ist hoffentlich allgemein bekannt. Hier geht es allerdings. Мисля, че знаете какъв е подходът ми към замеделието съществуващото законодателство за транспортиране на животни трябва да се спазва. Правят се проверки в Штармарк. Има телешко от Унгария, което бе смесено и имаше дори теч от камиона след това в Тирол се казва, че най-добрите камиони минават, но нищо не се контролира. В източноевропейските страни, като че ли нещата са по-зле, но не бива да смятаме, че в Западна Европа всичко е наред. Имаше, примерно, един датски камион, с който имаше проблеми. Аз дори чувах как пищят прасетата то те бяха на път към Италия. Шофьорите си бяха определили маршрутите. Полицията, транспортната полиция не знае какви са правилата и не може да я проверява. Бях в Харватия и видях как бяха превозени 4000 крави. Беше ужасно топло, над 50 градуса беше. 8 часа чакаха а, камионите преди да бъдат качени животните в кораба и се наложи да се използват електрошокови палки, за да може да ги накарат да се движат. Те бяха напълно дехидратирани. Има такива случаи и с български, на българската граница стоят камионите пашка трябва да има приоритетно разглеждане и обработване на документите, но това не се прави. Много често просто плащат малко или не. А, става дума просто за подкупи. Мога да говоря по тази тема цял час. А, всичко това самия аз съм го виждал с очите си. 120 камиона от Ирландия, които пътуват за Харватия, Франция, Словакия, Германия. Нито един от тези камиони бе проверен. Полицията въобще не проверява такива. Системата от самото начало се е провалила – благодаря на докладчика. За доклада не го правя само за да бъда любезен. Напълно съм убеден, че трябва да се обърне внимание на тази тема. Първо трябва да кажем, че има е, десетки петиции, стотици хиляди граждани на Европейския смят смятат, че е, този, това изтезаване на животни не трябва да продължава. Трябва да направим нещо в е, Комисията да работя като докладчик в Сянка, но също работя в комисията Агри. Там имаме и други докладчици в Сянка от зелените. Искам с измененията а, да направя така, че да има приоритет на тази тема. Трябва да бъдат а, изчистени нещата. Има стотици хиляди граждани в Европа, които искат а, да се направи така, че поне законодателството, което съществува да се спазва. И дори ако аз смятам, че това е прекалено слабо законодателство, това си е мое становище. Няма значение. Друг път ще говорим за това. Но нека поне се спазват законите, които съществуват. И затова ще подкрепя тази тема тук. Благодаря. Да. Наистина ужасяващо е това, което разказахте, госпожо Ефи. Заповядайте. Благодаря, председателю. И аз, подобно на другите докладчици в Сянка, по тази важна тема, искам да се изкажа. Най-вече за да благодаря на колегата Валина при изготвянето на първата чернова. Това е становище от нашата комисия. След това то ще отиде в комисията по земеделие. Това е едно добро начало – и трябва да бъде подсилен текста в много аспекти. Тези аспекти са свързани с подробностите най-вече, защото стотици петиции получаваме, информация се подава по тази тема. Те говорят точно за това, което спомена колегата от Зелените. И той го каза много точно и ясно. Изправени сме пред ужасяващи ситуации, които не трябва да се толерират, които нарушават, ето това е въпроса постоянно, нарушават правилата, които Европа сама си е задала. Има нещо, което не разбирам и продължавам да не го разбирам. В момента, в който Европейската комисия ни казва и ни отговаря на въпроси. аз имам тук много писма, които сме изпращали, изпращаме тези месеци. Искаме обяснения, искаме повече внимание, повече контрол при проверка на прилагането на законодателните норми. Европейска комисар Кайтис заявява, че съблюдаването на регламента за транспорт едно от 2005, който обсъждаме днес, е много близко до 100% съблюдаването, спазването. Независимо, независимо от всичко това, което се вижда. Независимо, че няма и достатъчно статистика, що се отнася за извършените транспортирани животни. Т.е. няма ясна снимка на днешната ситуация. Така че не разбирам как е възможно и смятам за неприемливо Европейската комисия да продължава да отрича проблема. Искам да припомня, че този доклад е много важен, но този парламент поиска анкетна комисия по тази тема. Ще го напиша в текста, който ще предложа за изменение, защото според мен бе нарушен демократичния прилип, е, принцип тук. Защото можехме да направим поне анкетна комисия и днес работим по доклад. Много ми се иска тази комисия да има по-амбициозни становища за, за опазване правата на животните. За съжаление, обаче не очаквам същото от другите комисии в парламента, например Комисията по земеделие, тъй като знаем, в Комисията по земеделие подхождат много по-консервативно от всички други комисии взети заедно. Желая на колегата отлична работа. Ще предложа много изменения, най-вече за да опиша множеството нарушения, които се забелязва във всички страни и които заслужават необходимото внимание, което трябва да им бъде отделено. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Господин Касиди, заповядайте. Благодаря. Ще започна с следното. Извършваме надзор на износа на животни последните години години. Нараства търговията, имаме много данни по този въпрос. Причината, поради която казвате, че малък е процента, е защото обемите са толкова големи. Това пак може да означава много пратки. Системен проблем, който сме установили, и това е високата температура, при която пътуват животните на дълъг път. Комисаря писа до всички министри във всички държави членки през април. Ние последвахме и писахме на органите, които се занимават с търговия, всички са предприели мерки. Основната санкция в тази всъщност е да се спре транспорта. Това е в ръцете на държавата, откъдето заминава. Пише се сертификат. Ако не, получава, не получиш този сертификат, не може да заминат. Има голяма подготовка на животните, като това е огромна санкция за дружеството. Това се е случвало. Различни органи вече ни уведомиха за това, но ние следваме действията на компетентните органи, за да видим кои транспортни пратки не са а, заминали, кои са, защото има някои, които продължават а, да пътуват, независимо от предупрежденията на комисаря и на това, че централни органи в държавите членки, които заплашват а, с а, конкретни действия, ако се превозват животни при високи а, температури. Основните пратки минават през турската граница. А, правим одит на основните пристанища също. Това тече по настоящем. Тоест продължават проверките. Постоянно сме във връзка с държавите членки. Ще заминем за Турция, където ще организираме обучение също за транспорт и клан извършване на клане за жив... на животни. Благодаря. И аз ви благодаря. Колегата Палин. Де... А, десия... Just one word for... нещо искам да кажа за комисията трябва да ви кажа, че подценявате проблема. Температурите наистина са проблем, техническото оборудване също е проблем, е, времето, срока е проблем. Транспортьорите ви мамят. Те описват така наречени места, където могат да се е, свалят е, от камионите и след това качат, да речем, на пристанища и на други. Те казват, че е, един вид записват, че животните пътуват до там, а всъщност те не пътуват до там. Това е просто място, където има товарене и разтоварване. Така че не дайте да подценявате този въпрос. Колегата Велина. За последни думи, колегата Велина. Е, ще бъда кратка. Действително, колегата каза това, което исках да кажа на комисията. Действително, колеги от комисията, абсолютно е достатъчно това, което се прави. Виждам, че всички сме се насочили към една и съща а, посока. Е, съществуват някои ограничения, но тъй като работим в а, същия дух, а, надявам се, че това ще се подобри и в крайна сметка ситуацията да бъде такава, каквато бихме желали да е. И разбира се, всички, които искат да участват в подобряването на това становище, са добре дошли. Разчитам на вас и а, на вашите а, коментари. Благодаря много. Напомням ви, че срока за изменение е 6 този месец. Това означава следващия. Това означава четвъртък в 3 часа. Моля, внесете изменения които са силни и ефикасни, колкото се може по-бързо. И лека вечер, но преди това имате думата. Е преди да закриете заседанието, председателю, бих искала да кажа нещо. Научих, че докладчикът за преразглеждане на инициативата за европейските граждани Валенса – няма да бъде докладчик, който ще се занимава с тази тема. Искам да кажа тук, че смятам за некоректно да се правят промени на докладчик така по време на записване и че това трябва да се обсъди с координаторите. Значи, Той бе докладчик за предишната инициатива, за това се реши да бъде за следващата. Това е решение на координаторите, споразумение между тях. А не става дума за политически групи и приоритети. Така че смятам, че трябва да се обсъди отново това от координаторите. I take note uh, of your... Отбелязваме си вашето изказване, е, с което между другото съм съгласен и ще обсъждаме това на 24 септември на срещата на координаторите. Желая ви приятна вечер, опитайте се да бъдете щастливи.